знаете, за предстоящото гласуване имаме телемост с Украинския парламент. И на екрана виждате нашите колеги в Украинския парламент. Meine Damen Дами и господа, Възможно е да има известно забавяне в предаването. Ето защо всичко онова, което казваме, може би ще се предаде с закъснение от 30 секунди, така че в края на моите забележки, ако искате да аплодирате, продължение на 30 секунди ще запълним паузата. И това е достатъчно добро основание да ме аплодирате в продължение на 30 секунди. Дами и господа, сега преминаваме към точката в дневния ред. Колеги, колега, колега Порошенко, не е преувеличено да кажем, че настоящият момент е исторически. След малко Европейският парламент на свое заседание в Страсбург и Върховната рада в Киев ще ратифицират споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Два парламента, които осъществяват тази ратификация едновременно. Това е свободно решение, свободен, свободен избор. Ето това е демокрация в действие. Дами и господа, Ратификацията на настоящото споразумение, което не е претърпяло промени след мирните демонстрации на Майдана в Киев, е действително, както казах, не е променено и това е важен момент. Кой би си помислил преди години, че границите в Европа могат да се преначертаят със сила и архитектурата на сигурността, която се създаде след студената война, кой би си помислил, че тя можеше да се промени? Кой би си помислил, че силният ще наделее просто благодарение на груба сила. Онова, което се случва в Украина, влияе върху всички нас. Използвам тази възможност да го кажа особено при този телемост. Европейския съюз винаги е защитавал териториалната цялост и суверенитет на Киев. И ние ще продължим да защитаваме. wir werden dies deshalb tun meine damen und herren damit ние искаме мечтата на украинския народ, мечтата заради която се бориха на Майдана, да се осъществи. Демократична Украина, основана на върховенството на закона, с конституция и избирателен закон, които гарантират правата на човека и правата на младсинствата. Украина с процъфтяваща економика, с намаляване на социалното неравенство, страна, в която всеки може спокойно да гледа към бъдещето. Денят, в който това стане реалност в Украина, ще бъде деня, в който обещанията на Майдана ще се сбъднат. Убеден съм, че говоря от името на огромното мнозинство евродепутати. Ние ще подкрепим украинският народ в усилията им и стремежите им да реализират мечтите на Майдана. bevor wir nun zu der abstimmung hier преди да преминем към гласуването, за нас е голяма чест да приветстваме президента на Украина Порошенко и да му дадем думата благодарение на чудото на технологията. Той ще каже, ще произнесе слово и след това ще преминем към гласуване. След гласуването аз ще подпиша писмото, което ще бъде изпратено на съвета. Това е всъщност официалната процедура, която е необходима, за да се извърши ратификацията. Заповядайте, господин Порошенко. Порошенко. Thank you very much indeed. Много ви благодаря. Скъпи приятели, уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми господин Шулц. Скъпи граждани на Украина и на Европейския съюз. почитаеми членове на Европейския парламент, почитаеми членове на Украинския парламент. На първо място искам да ви благодаря за подкрепата, благодаря и за ръкоплясканията. Трябва да кажа, че ако усетите атмосферата тук в Украинския парламент, Върховната Рада, няма как да не си спомните за годината 91, когато ние станахме независими. Хто готовий померти за Європу? Саме таке питання. Ние сме готови. Но въпросът е готови ли сме, когато цената на Европа може дори да бъде живота ти? Сега се изследва влиянието на Европа върху концепцията за развитие на държавността. Струва ми се, че държавността си струва да си готов да дадеш живота си за нея. Нека си спомним стотиците украинци, загинали през месец февруари, загинали е, в източна Украина. И те всъщност дадоха живота си не само за Украина, а за тази нова Европа, която се сформира след Втората световна война. В крайна сметка всеки е готов да плати високата цена на това да бъдеш европеец. Нека ви попитам, след случилото се, кой би се осмелил да затвори вратата на Европа пред Украина? Кой би забранил европейската перспектива? В крайна сметка, днес ние правим първата, но наистина решителна крачка след едни дълги седем години на преговори когато започна договарянето на споразумението. На първо място искам да благодаря на всички, включили се в процеса, на дипломатите, на специалистите и на първо място на гражданите, които решително подкрепиха този начин на действие. Всъщност, Мината есен ние смятахме, че всичко е готово за подписване на споразумението. Имаше подкрепа, а доводите на противниците на споразумението ни се струваха твърде неубедителни. Но на 29 ноември в Вилнюс, когато всички чакахме да се извърши подписването, знаете какво се случи – и тогава, и сега е ясно, че това, което направи Янукович, всъщност настрои украинците срещу него, защото това беше един опит Украина да се изтика на изток. Това, което се случва днес, обаче е резултат на усилията на нашите сили. Знаете, че споразумението първоначално беше подписано през месец юни в Брюксел. Днес предстои закона за неговата ратификация и това е един празник за украинците и за Обединена Европа. Струва ми се, че без Украина не може да има обединена Европа, защото ние няма да се подадем на изнудването. В крайна сметка показахме, че можем да устоим. И в споразумението не е направена никаква промяна, нито една дума, нито една запетайка. Това е текста, под който ще положа подписа си днес. Същевременно, утре ще се обърна с призив към украинското правителство. Призивът е споразумението да влезе в сила още от утре. Скъпи приятели, изпълнението на това споразумение е свързано с свободата на словото, облегчаването на визовия режим, климата за инвестиции, всичко това е включено в текста. Ние нямаме право на забавяния. Последните преговори в Брюксел ни позволиха наистина да разширим обхвата на споразумението. Имаме преференциално третиране, до края на 2015 година. Европейските стоки ще имат достъп до украинския пазар, съгласно международните споразумения и също така рамката, която задаваме днес. Украина, освен това, ще може да се конкурира и с други държави, и с други производители. Но аз бих искал да благодаря на Европейския съюз за тази невероятна подкрепа, която ни оказаха в едни много сложни времена – от друга страна, европейските ни партньори очакват от нас едно единствено нещо в замяна и това са реформите. За това не бива да има никакво забавяне – Нищо не може да послужи като извинение за това да не се премине към изпълнение на реформите. Ние имаме своя национален план за реформи. Той скоро ще бъде представен. Това е плана за 2015 година. Но така или иначе ние ще работим заедно. А не всеки по-отделно. Това е всъщност и призива ми към парламента. Нека да работим заедно. А тези, които се опитват да ни разделят, няма да успеят, защото няма да го позволим. Всъщност целта на реформите е Украина да се превърне във важен център – освен това, аз ще предложа и закони срещу корупцията. Това е нещо, което сме поели като ангажимент в рамката на ратифицирането и изпълнението на споразумението. И това ще е най-добрия отговор на вече започнатото. Всъщност, един велик украински писател беше казал през 20-те години на миналия век «Дайте ни Европа», защото за нас Европа беше една психологическа категория, една идея за прогреса. И ето сега ние правим конкретна крачка по този път към Европа.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 сега пристъпваме към историческия момент, защото заедно с Европейския парламент ние ще вземем решението за ратифицирането. Уважаеми колеги, предлагам сега да гласуваме проекто закона с номер 0089. Това е закон за ратифицирането на споразумението за асоцииране. Моля да гласувате по именно гласуване. Преди да пристъпим към гласуването, нека кажа следното. В историята на парламентаризма никога не се е случвало два парламента да гласуват едновременно по ратифицирането на споразумение, така че тук имаме исторически прецедент, с който трябва да се гордеем. И така, дами и господа, сега ще гласуваме. Колеги, видяхте резултата от гласуването в Киев, а сега ние ще гласуваме споразумението за СОСП асоцииране Европейския съюз Украина по доклада на Сарус Волски. Моля, гласувайте. Muss mal gucken, ob meine Abstimmkarte auch funktioniert. Ja. ja. Дали работи моята карта? Край на гласуването. 535 за, 125 и 7 против и 5 въздържали се. Благодаря ви. Но не сме приключили. Продължаваме да гласуваме. Сега трябва да гласуваме доклада на Клод Мораес относно споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина отнасящо се до третиране на граждани на трети държави. Моля, гласувате. Гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 539 за, 123 против, 33 въздържали се. Доклада е прият с голямо болсенство Дами и господа, Дами и господа, видяхте, че президента Порошенко подписа споразумението. Аз сега ще подпиша писмото, което е предназначено за другите институции, с което ще поискаме разпоредбите да влезат в сила незабавно. Подписвам това писмо пред вас, за да дадеме конкретен израз на свършеното до сега. Благодаря ви. Благодаря. So. Möchte noch jemand das Wort ergreifen? И така, има ли някой, който желая да вземе думата? Не. В такъв случай приключваме с гласуването. Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? No? Ist das an? Ja. Alles klar. Meine Damen und Herren, wir kommen. Дами и господа, трябва да направя няколко съобщения. След това ще изслушаме обяснение на вота. Тези, които не желаят да участват в обясненията, моля, напуснете пленарна зала.